момента и за това, че програмите в рамките на инструмента за развитие на сътрудничество трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на следващите финансови прогнози. И така, дискусията приключи. Гласуване утре в 12 часа следва доклада на госпожа Лоли, свързан с напредика в създаването на европейско договорно право за потребители и предприятия. Давам думата на докладчика за 4 минути. Говорим по тази тема вече повече от 10 години. Сега е време да предприемем действия. Ако някога е имало момент, в който вътрешният пазар е имал нужда от насърчаване във връзка с извършването на сделки, то този момент настъпи сега. Обявяваме се за въвеждането на едини разпоредби в областта на договорното право, както за гражданите, така и за предприятията. Според нас това не е невъзможно, но за целта ще трябва да се въведат строги критерии. Трябва да се постигне високо ниво на защита на потребителите, по-високо отколкото в някои държави членки. Новите разпоредби на договорното право трябва да бъдат лесни за прилагане от страна на малките и средни предприятия. За тях трябва да е чест да се придържат към тези разпоредби, които не трябва да оказват и неблагоприятно въздействие върху националното законодателство. Предложението за въвеждане на такива разпоредби трябва да се основава на оценка на въздействието. Трябва да се включи активно и парламентът. Стига вече само сме говорили, настъпил е моментът за действия. Някои предложиха да приложим идеята за така наречения набор от инструменти – но трябва внимателно да подходим към тази идея. Опасявам се, че използването на набор от инструменти без инструмент с незадължителен характер ще се окаже ще окаже по-неблагоприятно въздействие, отколкото набор от инструменти с инструмент с незадължителен характер. Нека постигнем напредък в тази област. Така ще предложим механизъм за превантивно правосъдие, както на гражданите, така и на предприятията и ще постигнем растеж. Стига вече само сме говорили, нека и да действаме. Благодаря на колегата Лолис. Преминаваме към едноминутните изказвания. Първо ще дам думата на колегата Балтасари. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар. Искам преди всичко да благодаря на докладчика Уолис за свършената работа и за доклада, който мога да подкрепя с две ръце. Обръщам внимание, че тук става въпрос за факултативен инструмент, който съответства точно на целите, които си поставяме във връзка с европейското договорно право. В противен случай не бихме успяли да хармонизираме договорното право. Ние не искаме да заместваме националното законодателство. Целта е да да го допълним, да предложим на доброволен принцип допълнителен инструмент. Разбира се, че някои желаят да сведат приложното поле само до електронната търговия, но тази изкуствена диференциация не би е, допринесла за нищо, защо да различаваме онлайн сделките и преките сделки. Става въпрос за това законодателя да даде на хората правна сигурност и да създаде обща правна база. Благодаря колега Балтасар и колегата Регнер. Благодаря, госпожо комисар европейското договорно право и визията за него е чудесна, но в крайна сметка все пак трябва да излезе нещо положително за европейците, защото иначе идеята за европейско договорно право би била на празна. Защо най-слабите потребителите са на първо място? Защо започваме от тях? основната част на, от доклада на госпожа Лолис, препоръката за този инструмент, всъщност е объркваща за потребителите. Ще им бъде трудно да боравят с него, защото не потребителите ще имат възможност да избират, а, договорното право на чия държава ще намира приложение. Те винаги ще бъдат изправени срещу големите фирми. Не сега е моментът да, да казваме, че този опционален инструмент е последна инстанция на истината. Напротив, трябва да ползваме и другите варианти. Благодаря, госпожо Регнер. Колегата Пашка. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар, уважаеми колеги. Искам да благодаря на госпожа Лолис за тази смела крачка, която предприе тя. Ние трябва да се стремим да улесним ситуацията, също така да създадем по-справедливи условия за потребителите, така че те да, да се ползват от едни и същи облаги, както в собствената си държава членка, така и в другите. Този инструмент е незадължителен, той може да бъде използван, може и да не бъде използван в държавите членки. От друга страна трябва да се има предвид, че в отделните държави членки има различни законодателни системи. Това ще затрудни прилагането на инструмента, но си заслужава да се опита. Госпожа Ройтова. Paní komisařko, dobrovolný smluvní институт, i když přináší právní problémy při jeho realizaci. Госпожо комисар, колеги, Приемането на такъв инструмент с незадължителен характер има своите недостатъци, но в момента разпоредбите в областта на договорното право са такива, че около 60% от трансграничните поръчки са обречени на провал. Има проблеми също така и с данъчните режими, счетоводните стандарти, издаването на разрешителни и редица други области – попадащи в обхвата на договорното право. В 10 страни е 50% от клиентите не можаха да поръчат голяма част от набор от 100 тестови продукта. Трябва също така да се предвидят и стандартизирани образци за договори, които да бъдат преведени на всички европейски езици. Председателят, благодаря на колегата Ройтова. С това приключваме серията от едноминутни изказвания и накрая давам думата на комисар Рединг. Господин председател, бих искала да благодаря на докладчик госпожа Даяна Лорис, на господин Петърс Ханес и да им благодаря за добрия доклад. Вътрешния пазар трябва да бъде стимулиран. Имаме нужда от вътрешния пазар, имаме нужда от това да бъдат създадени работни места, и да бъде насърчавана и, насърчавани нововведенията. Само една от всички чет, от четири е, фирми участват в трансгранични сделки и много от тях извършват сделки само в рамките на някои държави членки, което ограничава облагодетелстването от ползите на вътрешния пазар. 61% от поръчките в онлайн пазара не са били приключени точно по тази причина. Виждаме, че вътрешния пазар не функционира нормално нито а, за стопанските оператори, нито за потребителите. Ето защо Европейската комисия а, започна консултации в областта на договорното право. И днес ще вземем предвид и мнението на Европейския парламент по този въпрос. Провадането на тези сделки се дължи и на недостатъци на международното търговско право. Изследване на Евробарометър показа, че основните пречки one one. са свързани с договорното а, право. Между другото, тази дискусия се е водила в парламента преди 10 години. А експертите водят тази дискусия още от преди 30 години. Много работа е свършена за да се анализира ситуацията, за да се изготвят предложенията, трябва да се възползваме а, от това. Ето защо съм съгласна с докладчика, че в крайна сметка е крайно време да се действа и да видим какво а, можем да повлияем в положителна посока. Ще вземем предвид а, предложенията в Зелената книга и а, ще вземем предвид използването на незадължителния инструмент. Хубаво е да се даде право на потребителите и на дружествата да имат избор при използването на тази трансгранична схема за търгуване. Относно сделките между предприятия и потребители и сделките лице в лице, те трябва да са в рамките на договори за услуги и договори, сключени онлайн. При всички положения потребителите трябва да бъдат защитени. Те трябва да бъдат защитени така, както са защитени на национално ниво. Това е едно абсолютно необходимо условие. На 3 май комисията публикува резултатите от оценка на въздействието по отношение на, тър, на търговското право, Комисията анализира резултатите от публичните консултации и след това ще изготви обстойна оценка, за да се види каква трябва да е следващата стъпка което ще е добре в времена на криза да се стимулира вътрешния пазар и по този начин да се създадат нови работни места, да се генерира растеж, да се даде възможност на малките и средния предприятия да се развиват по-добре и също така да се даде възможност на потребителите да търгуват по-лесно. И така дискусията приключи. Гласуването ще се състои утре в 12 часа. Последната, последният доклад е